Мисля, че можем да започнем. Е, Liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, поздравявам ви много сърдечно в началото на нашето заседание на Комисията по транспорта. Първо, приемане на дневния ред. Ако нямате възражения или забележки, можем да смятаме, че дневния ред е прият. Следва одобрение на протокола от заседанието от 21-22 декември 2015 година. Ако нямате забележки по протокола, можем да смятаме, че е прият. И сега а, преминаваме към следващата точка а, услуги. А, Люси. Най-вече по отношение на член 73, мисля, че трябва да кажем няколко думи във връзка с преговорите, които се водят относно оперативната съвметимост на железопътната система. Националният парламенти и преговорния екип трябва да се съобразят с редица факти. В е, преговорния екип е, е, членуват колеги, които не са непременно докладчици в сянка. Естествено, че първо трябва да се опитаме да подготвим нещата за първо четене, но е хубаво при всички положения да поговорим най-вече по въпросите, да обсъдим много детайлно всичко това, което е важно за нас и след това да помислим а, да, а, добре, днес все пак ще е, проведем гласуване, е, а след това ще видим как ще се процедира по-нататък. И така, първо да направим една проверка на системата. Вашия микрофон не, не работи. Така ли? правилника ли искате думата? Процедурен въпрос. А, поради политическата чувствителност на тези въпроси а, а, и а, тъй като комисията а, обикновено е наделявала спрямо парламента през последните 11 години. Бих искал да помоля докладчика преди да започне преговори да подсигури един силен мандат така че да може да преговаря при други условия с съвета и с комисията ние, освен това, бихме искали и по отношение на услугите, пристанищните услуги, финансовата прозрачност на пристанищата, да а, имаме една съвсем силна позиция. И така, а, какво ще е, направи комисията? Това зависи в крайна сметка от резултата от гласуването. Добре, казва председателя, тогава да гласуваме. Започваме с изменение 99 до 103. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Добре, искате проверка? Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. 14 за, 30 против, няма въздържали се, отхвърля се. Изменение 105 и 100... Първо изменение 105, извинете, поправя се до... Е, председателя. Кой е за, кой е против? Е, бих искала да направим проверка. Къде са Паул, Хана? Не ги виждам. И така, започваме с проверката. Електронно гласуване, край на гласуването. 26 за, 18 против, приема се. Изменение 106. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Първи компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Извинете, казва председателя. Трябва да отгърнем страницата. Втори компромис. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3 трети. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверка по компромис 3. Електронно гласуване. Край на гласуването. 38 за, 7 против. Няма въздържали се. И така, стигаме до компромис четвърти. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. А сега изменение 356. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Е, предпочитам да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 24 гласа против, отхвърля се. 369 изменение за, против, въздържали се, приема се. 371. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 370 и 372. 374 то изменение. 374 е, гласуваме сега, другите бяха прияти, така че няма да се гласуват е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 376. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за,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 704 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 705 за, против, въздържали се, отхвърля се. 706 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 708. Изменение 107. Проверка. Моля да гласувате край на гласуването. 18 за, 26 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. 109 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 изменение за, против, въздържали се, предпочитам да проверим. Моля гласовите с електронни карти по 111. Е, при НЕП има един глас в повече. Не съм учуден. Установявам само, констатирам. Все още е един глас в повече. А, сега вече нещата са наред. 21 гласа за, 23 ма, против, отхвърля се. 112 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Второ изменение е за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверка по второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 гласа за, 24 против, отхвърля се. 113 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Изменение 114. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Проверка по 114 изменение. Моля, гласувайте. Отново един глас повече е, от НП. Затова трябва да се направи проверката. И сега нещата са вред. 25 гласа за, 20 против. 115 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Добре, проверка по 115. Отново имаме е, един повече от НП. Нещата не могат така да продължават. И още един се добави. А сега вече си, нещата са вред. 22 за, 22 против. Отхвърля се. Добре, че проверихме. Компромис 18. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 19 компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 компромис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. А, извинете ме. Поправям се. Изменение 143. Кой е за? Добре, изчаквам. И така, гласовете за, гласовете против, въздържали се, отхвърля се. Но ще направя проверка. Електронно гласуване по изменение 143. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 за, 24 против, отхвърля се. Компромис 21. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се.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 Преминаваме към следващия компромис. 23 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 179 за, против. Нека направим проверка по 179 изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 22 гласа за, 23 ма против, отхвърля се. Изменение 17. Изменение 17 за, против, въздържали се. И тук ще направим проверка. Режим на гласуване, моля. Край на гласуването. 23 за, 22 против. Приема се. Компромис 24 за, против. Въздържали се. Приема се. 189 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20 за, против. Въздържали се. Приема се. 148 за. Против. Въздържали се. Проверка. Моля по 148 изменение. Режим на гласуване. Край на гласуването. 21 за, 24 против, отхвърля се. 190 е, за, против, въздържали се. И тук проверка по 190 изменение. Режим на гласуване. Край на гласуването. 24 гласа за, 21 против. Изменение 21. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Изменение 22. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 25. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 27. Компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 205. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 28 за, плюс, э, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 219. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверка по 219 изменения. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 19 за, 26 против. Отхвърля се. 218 за, против. Въздържали се. Проверка по изменение 218. Моля. Гласувайте. Край на гласуването. 26 гласа за, 19 против. Приема се. 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 230-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Крайното гласуване, поименно гласуване с електронни карти. Моля, гласувайте. Гласуваме е, текста с измененията. 29 гласа за, 13 против, 3 въздържали се. А сега още веднъж ще гласуваме по законодателната резолюция. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. 28 гласа за, 14 против, 3 въздържали се, приема се. А сега вече ще гласуваме по мандата за преговори. Отново по именно гласуване. Режим на електронно гласуване. Край на гласуването. 24 гласа за, 14 против, 7 въздържали се. Мандата също е прият. Благодаря много на докладчика. Klein Moment, ich bitte noch mal. Много ви моля за внимание. Момент. Ще ви помоля за внимание, колеги. Тъй като в а, списъка за гласуване е написано, че са ми необходими а, а, достатъчен брой гласове за е, квалифициран вод. Тоест, е, е, с един глас не ни достига, за да приемем мандата. Нямаме квалифицирано мнозинство при гласуването за мандата. Това е съобщението, а, а тъй като министрите, както знаете по програма, ще дадат малко по-късно, ще направим кратка почивка. Благодаря ви.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

I think we can start. Нека да започваме работата си. So, nachdem wir eine Viertelstunde Pause gemacht haben, след като направихме 15 минутна почивка, можем да започнем работата си. Много се радвам, че мога да приветствам двама министри Франсуа Балш, министър за инфраструктура и устойчиво развитие на Люксембург и госпожа Мелани Шулц фон Хаген, холандски министър на инфраструктурата и околната среда. За първи път се виждаме. Добре дошли. Е и така, имаме удоволствието днес да изслушаме новото и старото председателство едновременно. Господин е, Баш ще говори за резултатите от е, Люксембургското председателство, а е, госпожа Фон Хаген ще ни информира за това, което предстои и какви са плановете на Нидерландското председателство. И така давам първо думата на господин Баш. Merci beaucoup, Michael, pour ton intro. Благодаря много за водните думи. Да, действително, нещо ново е това аз като министър на предходното председателство да съм тук заедно с Мелани Шулц, министър на настоящото председателство. Нещо, което само иде да покаже доброто сътрудничество между председателствата. И държа да подчертая, че холандското, че люксембургското председателство си сътрудничи отлично с холандското, което го последва по множество теми и работим заедно, за да има последователност в темите, по които работим и по които напредваме успешно. Миналата година бях на заседание в парламента, за да представя програмата на председателството. И както ви казах тогава, нашата цел не беше да се разпростираме по стотици различни теми, а по-скоро да се съсредоточим върху най-важните теми, където вероятността да постигнем добри резултати е много по-голяма. Тоест, за нас беше много по-важно да се спрем на пет теми, но подробно и внимателно, отколкото да кажем още приказки по 100. И така ще се спра на четвъртия пакет за железниците – вече присъствах на заседание на Комисията по транспорта на Европейския парламент през октомври, незабавно след съвета на 8 октомври. Извинявам се за телефона. И така бях вече при вас през октомври, за да съобщя резултатите от Октомврийския съвет – затова няма да навлизам вече в подробности, просто ще кажа, че сме доволни от компромиса постигнат на 8 октомври и че е много добре, че вече а, можем да се похвалим с а, два кръга тристранни преговори. А, И така, незабавно започнахме работа по тристранните преговори, за да подготвим темата и да можем да я финализираме през октомври. А, от, от октомври, извинете, до а, средата на март тази година. Плюс-минус. Много добре работихме заедно. Благодаря на своите сътрудници, на правния екип, защото иначе нямаше да успеем да напреднем чак толкова по тази тема. И така, по четвъртия железопътен пакет можем да се похвалим с общ подход. Е, и е много добре, че председателствата заедно планираха работата. Е, започнахме с тристранния диалог, за да се е, очертаят основните важни въпроси, да се разгледат възможностите за постигане на компромисни решения заедно с парламента. По това работихме през декември и сега вече ще говорим по темите в по-конкретни подробности. Но тъй като вече ви разказах какъв точно компромис бе постигнат през октомври, няма да го повтарям сега. Просто а, а, за мен беше важно повторно да спомена колко а, добър е резултата на постигането на единодушие в съвета. Всички държави членки подкрепиха текста, а пък в началото всички държави и членки бяха недоволни по един или друг или трети начин от първоначалния текст. Така че резултатите са добри и работата вече върви успешно и се надяваме, че в добър друг на сътрудничество и компромис ще е, постигнем добри резултати през следващите месеци. И по отношение на преговорите с парламента, с докладчика, е, получаваме информация, че те вървят много задоволително. И мисля, че а, точно така трябва да се работи в контекста на съвместното вземане на решение като процедура, а не чрез противопоставяне. Затова трябва да кажа, че е хубаво и в съвета да се работи с повече реализъм, защото там възможностите за маневриране са доста по- малки, а пък едновременно с това парламентът може да допринесе с една по-общо европейска перспектива. Освен това, работихме и по директивите, свързани с техническите подробности за вътрешното корабоплаване – е, все още не сме постигнали компромис, но съм сигурен, че холандските ни колеги ще успеят. Както вече съобщихме през юли миналата година, в областта на авиацията пък а, е, преговорите са блокирани. Знаете какво е политическото положение и вероятността нещата да напреднат през следващите няколко месеца, за съжаление, е минимална. Все пак, нашето председателство направи всичко възможно да има някакъв напредък по темата права на пътниците. В рамките на Корепер подчертахме значението на темата, но значи, за съжаление не успяхме да финализираме работата. Все пак много се радвам, че комисията можа да представи своята стратегия за въздушния транспорт през декември на съвета на министрите по транспорта. От законодателните теми сега ще мина на няколко теми, които аз включих в преговорите по собствена инициатива очертани още в началото на нашето председателство, именно две е, важни консултации е, с цел ориентация, за да може държавите членки да представят своята гледна точка пред комисията. Това са теми, по които комисията вече работи и за нас е важно да повлияем на работата на комисията. Една от важните теми в областта на транспорта в Европа бе свързана с Бялата книга от декември 2011 година и доклада на господин Ван Декам. И така през декември се занимахме с социалните е, аспекти, свързани с сухопътния транспорт и конкретните разпоредби в тази област. Разговаряхме по един открит, конструктивен начин и за комисията се надявам това беше полезно, защото успя да си създаде представа какви са гледните точки на различните държави и членки. Разбира се, има мерки, които могат да бъдат общо европейски. Например, може да се обменя добра практика. И говорихме за идеята да има европейска шофьорска книжка и конкретни цели за намаляване на случаите на тежко пострадали по пътищата. Работихме по организацията на неформален съвет, първият такъв, който се занима и с така наречените а, меки начини на придвижване, например велосипедният транспорт. много успешен беше разговорът. Имахме силно участие от страна на Министерствата на държавите членки и бяха представени и европейските депутати, нещо, което показва и техния ангажимент. Министрите говориха за ефективността на придвижването с корела, за обществените, екологически и економически ползи и, се излезе с декларация за велосипедния транспорт, потвърдена на 8 октомври по време на официалния съвет на министрите на транспорта. От тук нататък вече е в ръцете на комисията да се задейства и да направи съответните предложения. Разбира се, тези декларации не представляват на този етап конкретни мерки за велосипедистите и се надявам, че заедно ще продължим да работим, за да стане това факт. Нещо, което е личен ангажимент. Благодаря ви много, радвам се, че добре си сътрудничихме и благодаря за вашите предложения и приноса ви към работата на нашето председателство. Казия. Благодаря ви. Благодаря за Представянето на резултатите и веднага предавам микрофона на нашата колега от Нидерландия. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, голям чест за мен е да мога да говоря пред вашата комисия и очаквам с интерес тясното сътрудничество с Европейския парламент по време на холандското председателство. Когато работим заедно, разбира се, можем да поженем успех. С някои от вас се познаваме имаме от предишни заседания. А се надявам, че ще се запознаем и с всички останали е, ваши колеги през следващите периоди. Що се отнася до заседанието през декември месец е, а, на Транспортния съвет, е, аз използвах точно този представа за тандем а, Люксембург кара отпред, а, а пък Холандия върти педалите зад нея. Както виждате, в резултат на това тясно сътрудничество днес, мисля, че можем да отчетем успеха си и а, това а, е също така и знак на нашата съвместна работа, именно факта, че в момента а, сме а, и двете страни представени пред вас. Надявам се, че ще поженем успехи в бъдеще. Що се отнася до триото Словакия, Малта, те също започнаха да въртят педалите, така че в крайна сметка голямо е предизвикателството пред нас като екип, но ние ще направим всичко от себе си. И сега, разбира се, можем да ускорим скоростта, ако това е залогът за нови успехи. Преди да се спра на редица въпроси, позволете да се е, спра с някои думи относно ясно председателството ни. Първо, нужно е по-тясно е, сътрудничество в Европа, за да можем наистина да постигнем успех. Трябва да насочим вниманието си към съществените аспекти, там където наистина Европа има своя роля. До всичко останало може да се разработи на национално местно ниво. На второ място аз вярвам изключително много в новаторството в два смисъла. Като двигател на устойчиви работни места, като по този начин Европа става все по-конкурентно способна и новаторство относно начина по който ние провеждаме нашата стопанска дейност, начина по който работим и като законодатели. Тази а, са много важни правила, които могат наистина да бъдат разработени така, че да бъдем ефективни и интелигентни в своята работа. А също така имаме и допълнителна стойност и е, полза от е, е, учейки се, работейки. На трето място, интеринституционалното ниво. Необходимо е да инвестираме в добри взаимоотношения между съвета, комисията и Европейския парламент. По отношение на сътрудничество на общностно ниво, ясно е, че в момента сме изправени пред много предизвикателства в Европа. Криза с беженци, терористични за заплахи, а също така и а, времето след финансовата криза. Повече от всякога сега трябва да направим нужното, включително и в нашата област, транспортния сектор. А, а сега, в крайна сметка, трябва да можем да направим нужното, а, за да се обединим и да получим а, подкрепата на хората. Наистина, по този начин, когато работим заедно, можем да разчитаме на добро изпълнение. Например, изпълнението по отношение отношение на цифровата програма. Всичко това е много важно, защото трябва да се обръщам внимание на това. По отношение на новаторството трябва да видим новите възможности, които имаме, за да можем да станем по-конкурентни в Европа. Наистина, ние сме на прага на нова промишлена ера. Това е и темата, на която се спря Световния економически форум в Давос миналата седмица. Транспорта и логистиката. Обедена съм, че в тези области в следващите 20 на години ще бъдем изпълнени изправени пред много повече предизвикателства, отколкото през целия минал век. Има много какво да се желая, що се отнася до мобилността. Интелигентната мобилност ще ни доведе до по-малко пътно-транспортни происшествия, до по-голяма мобилност и развитие на транспортните системи, особено с акцент върху свързаността. През април ние ще бъдем домакини на неформален съвет в Амстердам на министрите съвместно с моя колега. И ние ще поканим колегите, които отговарят по тези теми, включително околната среда, за да можем заедно да обмислим бъдещи варианти варианти на развитието в тези области. Разбира се, много ще се радваме да има представители на делегации на Европейския парламент в този важен дебат. Надявам се, че ще се видим там. Добрите взаимоотношения на трето място. Наистина по този начин искам да подчертая колко важно е с председателството на съвета наистина да се поддържа добри взаимоотношения, които да бъдат справедливи, прозрачни и ефективни. По този начин можем да се справим с всички сложни въпроси. Освен това можем да зададем ясни приоритети, да разискваме важни въпроси, например конкурентоспособността и силата сигурността на европейската авиация. Ще имам предвид заседанието на върха Амстердам в летище Скипол, в което присъстваха министрите, европейски депутати и представители на отрасъла. По-нататък, тенте дните, които ще се проведат в Роттердам, ще разискваме декарбонизацията на транспорта, инфраструктурата и методите на финансиране. Двете събития са резултат на тясното сътрудничество с Европейската комисия комисия. Така че, добрите взаимоотношения означават и инвестиране в открит диалог с Европейския парламент. През следващите месеци надявам се да можем да постигнем положителни резултати в, в областта на сътрудничеството. Днес искам да се спра на следващите теми. Първо, авиацията. Стратегията на Комисията за въздухоплаването е центъра на заседанието, фокуса на срещата на върха и колегите ми Уим, Кезин, Гедри и Матис. Удоволствие беше да се срещна с вас. Във всеки случай, несъмнено е, че а, въздухоплаването е изключително важно за Европа, нашите економики, работните места на глобално и регионално ниво за стопанското развитие и туризма. Така че е необходимо да направим нужното в областта на тази приоритетна област и а, чух, че има а, успехи по отношение на единно европейско а, небе и Цезар. Председателство също така отбеляза широката подкрепа а, по отношение на безопасността във въздухоплаването, както по отношение на дроните, така и по отношението на Агенцията за безопасност. Това е изключително важно, имайки предвид страните а, от а, АСЕАН, Турция и другаде. Наистина, надявам се, че съвместно с съвета и парламента ще можем да работим успешно по всички тези досиета, но нека да спомена и още нещо. Железопътният транспорт. Надявам се, че ще стигнем поразумение до трите предложения, които са част от четвъртия пакет за железопътния пътните линии преди а, Великден. Трябва да използваме развитието сега. И аз съм убедена, че ще можем наистина да регистрираме добър напредък. Има, разбира се, ясни непродолими линии, както и Франсуа каза на а, съвета и в крайна сметка това е резултат на твърдите преговори. Трябва да се намери наистина баланса, който е трудно постижим между държавите членки, да не ги загубим в крайна сметка в хода на преговорите. Няма много място за маневриране. Що се отнася до вътрешните водни пътища, техническите изисквания за съдовата, изключително важни аспекти, както и колегата спомена, между другото, той извърши изключителна важна работа. Ние имаме какво да направим още, за да може да се приеме тази директива. Изключително важно е да гарантираме хармонизирания технологически режим в цяла Европа, за да може да се подобри наистина а, движението по вътрешните водни пътища в Европа. Това е приоритет за мен. За пристанищата. Бих желала да кажа, че наистина има добър мандат днес, обаче, за съжаление, разбирам, че а, в комисията а, не се получи положителен вод по отношение на мандата днес след обяд, което означава, че не бихме могли да започнем сериозни преговори с съвета по този въпрос, но се надявам, че вие ще можете съвсем скоро да стигнете до одобряване на мандат, така че да можем да водим тези преговори съвместно. Осъзнавам, че наистина е, днес не можах да се спра на всички е, важни теми. Е, важно е да очертаем кои са приоритетите, но разбира се, с удоволствие ще отговоря на евентуални ваши въпроси. И в заключение, позволете няколко думи за туризма. Това не е досие, по което аз отговарям. Колегата ми е, Кемпо, който е, в момента е на заседанието на комисията ИМКО, е, представя тази тема, но позволете да споделя само няколко мисли по този въпрос за нас е, че има нови цифрови онлайн стопански модели е изключително важно за туризма. По този начин ще се увеличи и качеството на услугите, ще се подобрят услугите, компетенциите, уменията, ще имат достъп до финансирането и това е изключително важно за новаторството и предприемачеството в туризма. Така че, когато ще се разглеждат тези важни въпроси, искам да подчертая, че те са много значими и за нас. И накрая, господин председател, споменах за Люксембург и Нидерландия на тандема. А сега, може би, можем да кажем, че сме, може би, на бумел, бумел за трима. И а, ето, а, виждате на екрана това превозно средство с три колела. Наистина, а, само съвместно с а, Комисията, парламента а, и а, съвета съвместно бихме могли да се радвали наистина на успех. Уверявам ви, че ще вложа всички усилия, за да можем да работим съвместно, за да има устойчиво развитие, устойчиво бъдеще, да има работни места, мир, просперитет и подкрепа в Европа. Благодаря ви много. Аз също ви благодаря много сърдечно. А сега ще дам думата на координаторите. Първо Вим Фан Декамп. Благодаря, господин председател. Позволете ми и аз да благодаря на двамата министри много сърдечно. Започвам с въпрос към господин Балши, след това вече ще продължа с въпроси към госпожа Шулц. Досиетата съответно са сортирани именно в този ред. Има връзка между двамата министри и понякога е, точно това ни е притеснявало, че е, ротационното председателство като че ли не може да направи истинска последователна политика. Но в крайна сметка ние тук в рамките на Бенелюкс е, работим много добре помежду си и предполагам, че и с Малта и Словакия ще продължи по същия начин. Благодаря ви много, господин Белш, най-вече за резултатите. Естествено, трябва да благодарим и на министрите, но трябва да благодарим и на целия екип на Люксембургското председателство, защото работата, <laughs> която не се вижда, се върши от най-вече от тези хора. И така, е, е, железопътния пакет, е, споменахте господин министр, госпожа Схълт също. Това е нещо, което много ни занимава до коледа е, от 8 октомври до е, днес може да се каже, че вървим напред. Е, вътрешното корабоплаване, вътрешните водни пътища и тук и отбелязваме напредък. Но времено европейската политика и велосипедизма е все пак имам известни съмнения, че нещата действително трябва да се разглеждат на европейско равнище. Струва ми се, че става дума за въпрос на субсидиарност. Добре е градската мобилност и велосипедистите показаха в Нидерландия, имаме добри примери, че може да се направи е, чудесна връзка, но е, Както ви казах, за е, европейското регламентиране имам известни съмнения. И двамата министри всъщност не споменаха нищо във връзка с така наречения емисионен скандал. Именно на фона на КОП-21 виждам известни проблеми с покрай този скандал. Независимо от това, че отчетохме успеха на Парижката конференция КОП-21, авиационния пакет, въздухоплаването, предполагам, че колегата Бах ще се спре на тези въпроси, но нека и аз да кажа, че старият е, е, пакет е, по въпросите на въздухоплаването се смяташе за успех. Е, срещата на върха в Амстердам е, е, също отбеляза това. А сега се обръщам вече към госпожа Схилц Ван Хаген. За нас сте нов министър, но всъщност в Амстердам вече имате много години зад гърба си като министър. Вие залагате на иновациите, така е, заявихте току-що. Е, Европа черпи много сили и енергия именно от иновациите. Е, това не означава, е, естествено, че не залагаме и на традиционните форми на пазара, но ние знаем, че дори и Китай залага и на иновации на пазар много, много законодателство има в това отношение и същевременно изпълнението куца. Така че би трябвало да поставим сега акцента върху изпълнението, върху прилагането на действащата правна уредба и по отношение на движението по пътищата. Естествено, велосипедизма е, е нещо, което е свързано повече с е, е, свободното време и хобито. Но движението по пътищата, ЖП пакетът и вътрешните водни пътища, естествено, са много важни. Би трябвало да помислим и за разрешителния режим, и за инвестициите. Най-вече. Е, е, в трансграничен порядък. Е, например, с Франция има такива проекти. Е, господин Артойк, <clears throat> благодаря, господин председател, уважаеми господин Балшо, уважаема госпожо Схилт Фанхаген. Много благодаря за това, че сте тук. Е, чудесно е, че е, министра на е, е, приключилото председателство и е, министра, който ще отговаря за транспорта е, при новото председателство са тук. Благодаря ви много, господин Бауш, за всичко, което бе направено по отношение на четвъртия ЖП пакет. Ще се обърна направо с един въпрос към вас, господин Бауш. Каква е вашата лична оценка а, е, за преговорите а, е, по четвъртия ЖП пакет през последните 4 месеца? И още един въпрос. Как а, е, бихте оценили а, всичко това, което а, в техническо отношение а, стана по отношение на а, четвъртия стълб? А, Бихме е, желали да знаем е, как е, според вас е, бихме могли да постигнем някакво споразумение със съвета е, при тристранните срещи. И е, въпрос към госпожа Схилц Фанхаген. Във вашата програма, госпожо Схилц Ван е, вие споменахте няколко много важни въпроси, включително и такива, които са противоречиви, да кажем, на страница 14 в програмата на Нидерландското председателство е записано, че вие желаете много ефективно да тласнете напред е, преговорите по е, ТТИП. Е, знаете, че има проблеми е, в много държави членки, включително и в моята е, страна, Германия. Какви според вас са предимствата и недостатъците, свързани с ТИТИП по отношение на транспорта? В списъка на вашите приоритети има много важни въпроси, но да кажем движението по пътищата, сухопътния транспорт като че ли не е толкова силно застъпен. Бихте ли ни казали нещо повече в това отношение и бихте ли казали нещо и по отношение на социалното измерение в сектора транспорт, да кажем, заплащането, социалното осигуряване на работещите? И една последна тема автономното управление на, на превозни и транспортни средства. Това е една тема, която интересува не само мен, но и много други колеги. Проведохме вече разговори с комисията и в най-скоро време ще има и дебати с комисията в пленарна сала. И така, как според вас Европейската комисия ще се справи? Възможно ли е в кратки срокове да подготви една зелена книга по тези въпроси? Робърт Силе има думата. Благодаря, Наистина, е, изключително добър пример дадохте относно тандема между Люксембург и Холандия във вашето изказване. Благодаря ви за това. Нека да не забравяме и словашкото председателство, следващото. Е, те е, вероятно също би трябвало да очакват, може би не точно като тройка да работите, но се надяваме, че те ще могат да продължат е, добре свършената от вас работа. Сега, що се отнася до пристанишните актове? Напредъка беше много добър по време на Люксембургското председателство. Може би, разбира се, не се постигна идеалния резултат, но се надявам, че в крайна сметка ще имаме успех в хода на преговорите и се надяваме да приключим тази работа по техническите аспекти, както и политическите аспекти от законодателния проект. Надявам се, че ще можем да постигнем съгласие по непреодолимите позиции, така наречените червени линии, що се отнася до контрола. Имаме доста е, подобни непреодолени позиции ние и е, може би в тази връзка се гласува и негативно е, мандата днес, но нека да видим как ще продължим да работим по регламента за пристанищата. Вие включихте във вашето изказване новаторството и ИТ технологиите. Имам извън известни съображения обаче в тази област. Що се отнася до кризата с миграцията и транспортната област, мога да кажа следното. Знаем, че холандското председателство ще търси решение на тези проблеми. Но трябва да не забравяме, че трябва да имаме предвид различните позиции на държавите членки. Шенгенската система е в конкретен риск сега положението в областта на транспорта. Ами, ние вече чувстваме колко струва всичко това например, що се отнася до връзката между Швеция и Дания. Сега, имайки предвид всичките проверки, които се осъществяват, ускъпяват транспорта и ние в крайна сметка можем да стигнем така, че да станем свидетели на сериозни загуби в транспортния отрасъл. Трябва да помислим много, е, важ, много сериозно по тези важни последствия. Сега работим също така и за механизма за свързване на Европа, за финансовите ресурси. Всичко това е насочено към презграничните проекти. Но ако сега окажем политически натиск, що се отнася до изпълнението на тези проекти, а имайки предвид и положението е, в Шенгенската зона, ако, например, отново се възстановят е, е, границите, ни очевидно ще загубим много средства в тези презгранични проекти, защото ще бъдат възобновени граничните проверки. Така че очаквам да чуя, госпожо, вашето мнение по този въпрос относно възможните решения. Благодаря ви. Гезина Майснер има думата. Благодаря, господин председател. Сърдечно добре дошли и на двамата министри. Е, Робърт Силе току-що говори за е, проблемите и трудностите, които виждаме най-общо. Да, и двете председателства, както Люксембург, така и Нидерландия, е, попаднаха именно в труден период за Европейския съюз. Това е ясно на всички ни. И многократно вече съм казвала, че е много хубаво това, че е, е, сме изправени пред проблеми, защото заедно ще можем да ги решим. Е, така ще можем, естествено, е, е, особено сега, когато е, на външната ни граница има такъв натиск, е, да решим проблемите с е, е, общите билети, например. Е, е, Добре, Люксембург не успя, но много се надявам, че Нидерландия би могла да направи нещо по този въпрос. Ако не работим заедно, ако не е, сме сплотени е, и единни, просто няма да можем да запазим Европейския съюз. И сега вече по въпроса за транспорта. Конкретно Люксембург постигна много е, по ЖП пакета, Нидерландия помагаше е, и допринасяше за добрите резултати от е, преговорите. Ние много добре знаем е, кои експерти какво правят в съвета. Понякога нещата вървят, понякога не вървят. В този случай вървяха добре. Да, по време на Люксембургското председателство се появи един по-специален проблем с Рейн, който не можахме да решим, но ще продължим да говорим. И така, много се надявах, че Люксембург като една малка държава би могла да накара големите държави членки да се придвижат една към друга. Сега продължавам да се надявам и Нидерландия да постигне същото, най-вече по отношение на въздухоплаването и данните за пътниците. Обръщам се към министра на Нидерландия не става дума за е, въпрос свързан с суверенитета, не става дума за мобилност е, на, е, за движение на стоки и на хора е, в рамките на Европейския съюз. Защото много често се появяват проблемите, свързани с суверенитета, да кажем, в рамките на отношенията между две държави. Да, всичко това остава, естествено. Но в Париж, след като се споразумяхме за намаляване на емисиите, за определени пределно допустими стойности, които са много по-амбициозни, Естествено, е, ще трябва да помислим и за това, че е, успеха в авиационния пакет ще допринесе естествено за е, постигане на тези цели. Да, чудесно е, че се повдигне и въпроса за велосипедизма. Колоездачите са, така да се каже, символа, емблемата на Нидерландия. Е, председателството на съвета би трябвало да има предвид, естествено, и такива альтернативни е, средства за придвижване и в селските райони, но и естествено в градска среда. И така, е, за Нидерландското председателство иновациите са важна тема. Иновациите са важна тема за всички комисии, но за нашата комисия по транспорта това естествено е истинската, голямата тема. Ние е, знаем много добре, че е, нещата все пак са по-сигурни, когато говорим за движение, е, когато има водач, когато има е, човек на кормилото. Трябва да говорим естествено и за свързаното е, придвижване и шофиране. Ще говорим естествено и за е, веригата на доставки, която би могла да се подобри много съществено. Е, интелигентна мобилност, по-малко емисии, всичко това са теми, които са тясно свързани помежду си. Дните ТНТ са една чудесна инициатива, която присъства в програмата на всяко председателство, кажи речи. И най-вече при ТНТ, когато говорим за коридорите, става съвсем ясно, че ние в Европейския съюз трябва да бъдем заедно, защото само така можем да постигнем нашите цели. Да, по отношение на пристанищата малко не ни достигна, за да успеем да прокараме всичко, което ни се искаше. Естествено, вие говорихте и по отношение на така, вътрешното корабоплаване, че има много пространство за действие. Много се надявам, че ще успеем да покрием това пространство. Когато говорим за ТИТИП, мисля, че трябва да помислим за един уравновесен резултат от преговорите, защото до този момент като че ли предимствата са най-вече за САЩ. Благодаря ви. Ja puheenjohtaja, kiitokset meidän vieraille. Благодаря. И аз бих искала да благодаря на министрите за техните изказвания. Хареса ми този начин на мислене. Да се мисли за възможности е, за свързване на системите, е, така както са навързни и вагоните в един влак. Искам да благодаря на Люксембург за успешното председателство и е, успех на Холандия. Един въпрос към Люксембург и един въпрос към Холандия. Първо, към Люксембургското председателство. Какво е наследството, което оставяте на следващото председателство във връзка с четвъртия железопътен пакет? Какви са предизвикателствата? които остават. Ако ем, искате действително до Великден да се разрешат нещата. За Холандия, да, действително. Важни са дигиталните услуги. Как ще подобрите правото в тази област, така че да се вземат предвид новите фирми, новите предприемачи, техните отговорности, и техните права, които трябва да бъдат приведени на същото равнище като това на сегашните предприематели. Е, Аз също съм се записал в списъка. Благодаря много на Франсуас е, Бауш е, за всичко, което бе постигнато по време на Люксембургското председателство и а, се обръщам към Меланис Хилт Фанхаген. Надявам се, че е, на основата на всичко това, което постигна Люксембург, вие ще продължите е, много енергично. Аз като председател на тази комисия е, съм страстен колоездач и комисарят е страстен колоездач и председателят на съвета от Нидерландия в момента също е страстен колоездач. Така че знаем, че Страстнико е значи има не само в Нидерландия, но включително и в Люксембург. Е, така че е, бихме могли е, да постигнем много, <laughs> именно ръководяки се от собствените си пристрастия и от е, предпочитанията на гражданите, естествено. Е, много важно е, когато говорим за градска мобилност, е, така, чуват се гласове, че става дума за субсидиарност. Е, е, не, че градовете е, не желаят да получават пари от Европа. Получават ги с удоволствие, но след това ги използват за съвсем други цели, които не така да се каже, не са били първоначално декларирани. Е, е добре, аз нямам нищо против да се предоставят тези средства на градовете, но е, все пак е, не става дума за европейско сътрудничество и европейско финансиране в този случай. А когато отласнем напред велосипедизма като част от движението в градска среда, тогава ще се получи, така да се каже, една е, печеливша ситуация за всички. Дори и с карго велосипеди се смятат, че в градовете ще могат да се превозват стоки, товари. Е, и а, това беше инициатива на министра на транспорта на Германия. И аз дори не вярвах, когато чух за тази инициатива, че другите ще гласуват, но се оказа, че в съвета много министри са подкрепили тази инициатива. Същевременно, когато става дума за а, велосипедната индустрия, има много, много а, работни места. Трябва да ви кажа, че а, те са много повече, отколкото в други традиционни отрасли на транспорта. Така че на Франсуа Бауш е, е, с право е, се застъпи за това досие. И същото всъщност е, се случва и по отношение на корабоплаването и на ЖП пакета, е, но ето, че е, там не получаваме същия резултат. Евростат, да кажем, блокира направо нещата. Например, е, по отношение на ЕТМС, е, ЕТМС е, е, и вагоните, които трябва да се придвижат с локомотиви. ЕТМС ЕС просто не желая да работи с комисията. Знаем, че обикновено съвета блокира нещата, но в момента се оказа, че комисията е в дъното на проблема. Е, стана ясно за това, че ще има проблеми и в Амстердам с, голф, кари, е, с страните от залива, както и с Турция. Много са компаниите във въздухоплаването, които бих искали да се възползват от средствата, отпускани по европейска линия, но същевременно, когато погледнем държавите от залива, трябва да знаем, че там има една много висока степен на субсидиране, на отпускане на държавни субсидии за авиационните компании на тези държави и мисля, че този въпрос трябва да продължи да се обсъжда. Срещата в Амстердам беше успешна, обсъдихме много аспекти, но трябва да направим още една крачка напред и да кажем конкуренция да, но не при нас, не в нашия дом. Гезина Майснер е права. Естествено, Европа прилича понякога на една така, парцалива черга, но границите вече не ни разделят така, както в миналото. Имаше ЖП линии, които свързваха на различни краища на Европа в миналото. И защо в момента да не направим и следващите стъпки? Защо не направите е, това, госпожо Схилт Ван Хаген, като ваш приоритет? По този начин европейските държави действително ще извлекат най-голяма полза от е, четвъртия ЖП пакет. Надявам се, че това ще се случи по време на нидерландското председателство и желая много успех. Петър Лункрен има думата. Благодаря много. Нека да ви благодаря. Да благодаря на министрите, които присъстват. Колегите зададоха множество въпроси. Аз имам един въпрос към холандското председателство. Холандия е известна с опита си в областта на транспорта. Това е много важен отрасъл в Холандия и е, корабоплаването, и пътния транспорт. Това са важни въпроси. В Швеция имахме някои проблеми с каботажното плаване и се наложи фирми да бъдат закрити заради нелоялни търговски практики. Надявам се, че това може да се избегне на европейско равнище. Дори в моята страна не сме е успели да разрешим нещата все още. Законодателите не бяха взели предвид някои проблеми. Ако някой е превозвач по моста Ресунд. Трябва да се има предвид и времето, което му отнема да прекоси от едната страна до другата. Колите могат да минат между Швеция и Дания безпроблемно и да се върнат в рамките на един час това обаче не въжи за останалите превозвачи, които подлежат на контрол. Аз този уикенд а, минах по моста, много бързо стана всичко. А, просто спрях колата, показах си паспорта и минах натам. И така. Да се върна към другата тема. За корабоплаването и за социалния дъмпинг, който стана възможен поради определени разпоредби в правото, които бяха въведени. И така как може да се действа на европейско равнище, за да се запълнят тези пропуски в правото? Благодаря ви много. Това бе е, е, първия кръг от е, въпросите. Е, координаторите е, имаха възможност да зададат своите въпроси и да направят коментари. А сега ще дам думата на господин Бауш. Ще започна с въпроса на колегата Ертойк. Той зададе два конкретни въпроса. Един от, бе зададен от него и госпожа Кинен също зададе съвсем конкретен въпрос, който мисля, че ще мога да засегна в един отговор. Каква е конкретната ми оценка за евентуалните трудности, проистичащи от четвъртия ЖП пакет? И това в крайна сметка ще бъде и наследството, което ще дадем на Нидерландия като председател на съвета. До март-април много се надявам, че в тристранните срещи с парламента ще се постигне споразумение. Люксембургското председателство до голяма степен се ориентираше от първото четене ръководеше се от е, това, което бе постигнато по време на първото четене в парламента. И това бе, така да се каже, основната философия и концепция на парламента е, в рамките на е, тристанните срещи от гледна точка на съдържанието, като че ли нямаше големи трудности. Много конструктивно водихме преговорите. Ако се отклоним сега обаче от тази е, концепция е, и е, ако е, е, държавите членки, не говоря за парламента, се отклонят вече от тази първоначално, е, така да се каже, е, одобрена от парламента концепция, е, която предвижда е, е, хармонизиране в Европа. И е, ако държавите членки решат, че определени национални или регионални особености не са отчетени и се от, развържа отново пакета и започнат отново преговори по чисто национални егоистични е, съображения, както се казва, тогава действително вече ще има проблеми и трудности. Не би трябвало е, в никакъв случай е, да се отклоняваме съществено от договореното вече през октомври. Това би било фатално, според мен. Но все пак съм оптимист. Смятам, че бихме могли да успеем до март-април да се договорим. Освен това, подхода на парламента, както и подхода на люксембургското председателство, биха могли крайна сметка да послужат, така да се каже, като образец за авиационния пакет и за други сектори на транспорта. Надявам се, че по този начин ще се постигне по-голям напредък. По отношение на първия стълб, аз просто не разбирам. Или, добре, нека да не използваме цифри и номера, нека да говорим за техническия стоп. Не разбирам просто защо трябва да има трудности по отношение на техническия стоп, Ако съветът, да кажем, работи така, както миналата година, на 18 октомври се споразумяхме по техническия стоп веднага предадох дадохме нещата на парламента и декември вече нещата бяха решени. Е, в такъв случай, действително, парламентът ще може вече през февруари, по време на пленарната сесия, да приеме този технически стълб. Ние всички сме оптимисти и е, защо сме оптимисти? Защото просто сме много близо вече до е, окончателното приемане на всички тези технически детайли по стълба. Е, този подход, тази перспектива през октомври във връзка с четвъртия ЖП пакет крайна сметка е, бе тласната напред и от парламента, и от съвета. Така че през март, надявам се, ще можем да приемем вече целият пакет. Виждам, че комисията като че ли в момента поне не е, чува е, и, или не слуша много внимателно, но ще трябва е, очевидно да положи много усилия, за да постигнем този е, резултат в кратките срокове. Да, точно това исках да кажа, че е, ако има някакви критични бележки в моето изказване, то не е насочено към съвета, по-скоро към комисията. Аз лично, казва министърът, е, бих сметнал за много полезно да чуем мнението и на комисията. Но сега първо ще дам думата на госпожа Схилдс Фанхаген. Хаген. Да, извинявай, Вим, ще дам думата на а, министра на Нидерландия. Да. <clears throat> Thank You, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Може би най-напред ще започна на холандски, защото първият въпрос ми бе зададен на господин Ваденкамп. Емисия Вие Споменахте емисиите и проблема свързан с тях. Сега вече от парламента зависи дали ще се приеме предложението, т.е. топката е във вашето поле сега. Не зная все още как ще се подходи с ревизията на рамковата директива. Как ще бъде свързано с тази въпрос? Но Разбирам, че и парламентът работи по а, свое законодателно предложение, така че се надявам, че ще можем да водим а, разисквания съвсем скоро по този въпрос. А, три различни съвета разглеждат този въпрос. Крайна сметка ще се стигне и до съвета по околна а, среда, но в рамките на председателството аз ще следя как се развива този въпрос. То се относи до въпроса във връзка с финансирането на вътрешните водни пътища, особено по-малки по-малките от тях. Как те могат да бъдат част от интегрирана система? Ами, напълно съм съгласна с подобен подход и го подкрепям. Изключително важно е да има финансиране за поддръжка, усъвършенстване на инфраструктурата. Това е изключително важно и ще бъде разисквано на срещата по а, транспортната европейска мрежа със сигурност вероятно много голям брой от участниците тогава ще могат да проумеят наистина колко важна е тази тема. След това въпроса, свърза с ТИТИП и транспорта, морския транспорт. Много важни наистина са тези теми. Те са много важни и в хода на преговорите. Разбира се, те са все още в ход на провеждане. Не мога да кажа е, докъде ще стигнат по принцип за транспортния сектор. Сега вие ме питате за моето лично мнение, но знаете, че по-късно трябва да разисквам именно собствената си позиция. Сега представлява много различни държави. В крайна сметка надявам се, че ще стигнем наистина до едно добро развитие, което ще разкрие нови пазари за Европа така че моля, питайте ме за личното ми мнение друг път и по друго време. А, по-нататък, Какви са инициативите на холандското председателство, що се отнася до пакета с шосейния сухопътен транспорт? Няма конкретни предложения по време на нашето председателство, така че не се предвижда законодателна дейност по въпроса. Втората половина на 2016 година, след приключване на нашето председателство, се очаква комисията да предложи свое законодателно предложение. Разбира се, чухте казаното от министър Бош. По-голямата част от държавите членки участваха и изказаха мнението си, че е по-добре да се а, обърне внимание на по-доброто изпълнение на съществуващите законодателни актове и норми, вместо да се разсъждава дали е необходимо да се разглеждат нови такива. Що се отнася до казаното по отношение и на Швеция, също това е валидно, защото наистина важно е в крайна сметка по какъв начин ще се изпълняват нормите. Що се отнася до социалните въпроси в а, а, шосейния сухопътен транспорт и комисията. Ами, може би комисията трябва да а, уточни а, различни детайли по този въпрос. По-нататък. Благодариха ни. А, депутати от вашата комисия, що се отнася до свързаните автомобили, самодвижещите се автомобили. Всичко това ще се разглежда през следващите заседания. Наистина много важна е тази тема. Важно е да има екологосъобразно, интелигентно развитие на технологиите. Разбира се, вие чухте и в моята реч, по този начин ще се използва по-малко гариво, ще има по-малко пътно-транспортни происшествия, ще се използва най-добре съществуващия капацитет. Така че най-добре да попитаме Европейската комисия, може би вие също може да се обърнете към комисията да разгледа този въпрос на пленарно заседание, така че в крайна сметка ние всички да можем да стигнем до общо съгласие, декларация в Амстердам относно регламента. Какво да направим по този въпрос? Кои области трябва да търсим възможност за нови регламенти, например, може би за е, въпроси свързани с сигурността, може би трябва да има дерегулиране в конкретни области. Е, например, договора от Виена се Казва наистина, че действително, може би, трябва да се разглеждат конкретни аспекти във връзка с новациите и новаторството. Надявам се, че ще имам подкрепа от всички държави членки, за да имаме един и същи подход и приложение – при влаковете трябва да се правят е, смени, когато се минава граница, обаче когато има нова свързаност, ще можем да преминаваме границите е, без спиране. Господин Зилер, ме и госпожа Майсен също така ме зададаха въпрос във връзка с регламента за пристанищните услуги и какво възнамеряваме да постигнем. Общия подход, възприят от съвета 2014 година, отразява основни елементи от предложението на комисията, но също така въвежда гъвковост и намалява административното бреме. Не беше лесно да се стигне до споразумение в рамките на съвета, но италианското председателство през октомври 2014 2013 година успя да стигне до обща подкрепа за предложението. Така че наистина мисля, че реалистично и прагматично трябва да бъде нашето отношение в съвета и съвета наистина ще започне преговорите с парламента именно като стъпи на този текст. Разбира се, аз много бих желала да започна преговори и съжалявам, че това в момента не е възможно, имайки предвид вода днес в Транспортната комисия. Надявам се, че ще можете да гласувате досието в най-скоро време, така че да се стигне до положително развитие. Господин Зеле зададе въпрос също така във връзка с намеренията ни относно пазарния стълб и сухопътния транспорт. Господин Бош много ясно отговори. Тук стана въпрос за компромис между много държави. Така че, да, може би не всички са удовлетворени от компромиса, но когато в крайна сметка се стигна до него, всички бяха доволни, че имаме компромис. Труден е този път, Зная, че отделните е, членове на Европейския парламент имат свои собствени желания и позиции по този въпрос. Важно да се води е, дискусия относно възможното и невъзможното. Наистина горещо се надявам, че ще успеем да постигнем съгласие по е, този въпрос до Великден 2016 година. Госпожа Майснер, Господин Силе също ми зададе въпроса и за миграцията. Вече няколко пъти разгледах този въпрос на ниво комисия а именно какви проблеми се предвиждат, що се отнася до границите, транспортния сектор, във връзка с миграциите, разходите. Вече няколко пъти се спирам на този въпрос. Това не е в програмата на съвета по транспорт, въпреки че темата е изключително важна и трябва много добре да съзнаваме какви биха били последиците от е, разискването на един Европейски съвет е, относно е, работата в другите съвети на министрите. Това е изключително важно, разбира се, и за миграцията, и за граничните аспекти. Госпожа Майснер попита как може да се деблокират досиетата в областта на въздухоплаването. Ами, много бих искала да сме ние да кажем, тези, които ще кажем, че сме деблокирали а, е, досиетата, но знаете, че а, е, става въпрос за две държави членки и а, е, а, властите Гибралтар. Председателството ще направи всичко по силите си, за да подходим а, по въпроса. А, но ако може да се постигне А, съгласие, за да деблокираме тези досиета. Ще направим всичко възможно, макар че в момента не се предвижда разискването, но аз съм готова да се взема с тях, несъмнено. Що се отнася до правата на пътниците, единно небе, наистина зная, усещам натиска. Ако имате предложение как можем да деблокираме, моля, кажете ми. И по-нататък зададахте ми въпроса с а, липсата а, на а, международна авиация по отношение на постигнатото в Париж споразумение, какви са точно позициите, как, как ще стоят в нещата, що се отнася до новото споразумение в областта на околната среда. Да, а, необходимо е да се предприемат конкретни стъпки, да се въведат мерки, така че да се намалят емисиите въглероден диоксид. Трябва да подчертаваме тази наша цел, но е нужно наистина да се поддържа международната а, организация в тази насока. Госпожа Майснер попита също така и за билетите. Важен момент, що се отнася до пакета за транспорт. Целта е много важна. Ако общественият транспорт следва да стане по-привлекателен, очевидно трябва да се направи нещо по този въпрос, дали чрез регламент, дали по друг начин. Това е, е въпрос, който изисква регламент на общностно ниво, защото има много а, търговски приложения, които ще бъдат развити и пазара може би ще си свърши работата по този въпрос. Uh, uh, Господин Крамер зададе въпрос за статистиката за железопътния транспорт. Знам, че той е, е голям поддръжник на железопътния транспорт, както и на колите без шофьори. Не знам дали с това имаше предвид железопътния транспорт отново. Та или иначе от декември 2014 година темата е блокирана във връзка с изменение за, от парламента за включване на член 8а за задължителни пилотни проучвания за инфраструктура, докато за искане на допълнителни данни за сигурност а, според съвета този тип данни вече са събрани и предоставени по един или друг начин от генерална дирекция МУВ. Така че има говорено за незаконодателно решение за включване на данни във връзка с обмена на данни между Евростат и тази генерална дирекция и за програмата за 2016 година Европейския парламент е показал с, и ако Европейски парламент и тъй като Европейски парламент не е изразил а, желание да оттегли това изменение, холандското председателство не може да гарантира напредък. Сега, за държавите от Персийския залив и нелоялната конкуренция, особено във връзка с работата на авиацията. Многостранните преговори могат да са добри тук за околната среда, за трудовоправните отношения, за сигурността, за, охраната на границите, за лоялната конкуренция и контрола и това може по-ефективно да се договаря на общо европейско равнище. И така, действително, за нас една от важните цели е да се постигне равнопоставеност в конкуренцията. Господин Лундгрен зададе въпрос свързан с холандското право. Аз не съм тук обаче като холандски министр, а като представител на председателството на съвета в момента. Та или иначе по темата на каботажното плаване и за лекотата, с която се избягва приложението на правото в тази област. По темата говорихме и във връзка с пакета за пътния транспорт. Всъщност, май тук най-важното е по-скоро приложението. Как прилагаме правото, дали го прилагаме по един и същи начин във всички държави членки, по какъв начин решаваме проблеми като този, който ви очертахте. И е, по-настоящем трябва да се каже, че нещата са различни от държава до държава. Още нещо. При взаимното приложение трябва да видим дали има нужда да се регламентират и други въпроси. Но на ниво съвет да е, настояхме първо да има по-добро приложение и после да видим има ли нужда от допълнителна регламентация. Ако възникнат допълнителни въпроси, ще ги вземем предвид. Господин председател, мисля, че с това успях да отговоря на всички въпроси на депутатите. Благодаря. Разполагаме с половин час още, междувременно 10 колеги са се записали. Е, за изказване. Е, Минута и половина е регламента. Моля ви да бъдете кратки, е, точни в изказванията си, за да получите и отговор на въпросите. Жорж Пах. Благодаря, господин председател. Нека първо да поздравя Франсуа Бош за постигнатото от него лично и от неговите сътрудници. Действително е чудесно. А, случайно и ти да си от Люксембург? Е, е, да, да, е, съм, но в случая става дума за това да отдадем дължимото на министра. Да, железопътния пакет отново буди известни опасения. Възможно е компромиса, който бе постигнат, в крайна сметка да се окаже невалиден, като че ли има някакви стремежи, тежнения да се е, отклоним от линията и от постигнатото е, при трилога. Много се надявам, че Нидерландското председателство ще продължи по същия начин, както Люксембургското, за да запазим постигнатия компромис. Отработените газове и стойностите е, за тези газове е, в рамките на процедурата по комитет е, е, постигнахме резултати, които ни разочароваха. Смятате ли, че сега можем да започнем с нови преговори и да постигнем по-добър резултат? А, социалният дъмпинг, най-вече по отношение на движението и превоза на товари по пътищата, също а, са важна тема. И сега преминавам към нидерландския министр. Как според вас ще се развият нещата? Както казах, за нас това е важна тема. В никакъв случай няма да се зарадвам, ако се окаже, че е, нещата приключват просто с е, е, края на Люксембургското председателство. И още няколко думи за единното европейско небе. Освен това, до този момент не сте се спряли на ЕФСИ, така наречения фонд Юнкер. Как гледате на нещата в контекста на този фонд и инвестициите? Люси Ендърсън има сега думата. Благодаря ви наистина се радвам, че ви виждам. Е, е, и казвам това по отношение на работата и на двете страни. Е, Желая много-много успех и на Нидерландското председателство и да поздравявам и Люксембургското председателство и смятам, че е, в крайна сметка всички ние желаем да е, постигнем именно е, един такъв дух на сътрудничество, както между вас. През декември всъщност приехме резолюция по тези въпроси, за които става дума и социалното включване, достъпът, достъпността в рамките на транспорта. Всичко това са много важни теми, които би трябвало да покажат е, е, приобщаващ е, транспорт, приобщаваща градска среда, най-вече нещо, на което ние много държим. Освен това, много от нас са подписали една декларация във връзка с постигането на сериозни ангажименти, най-вече по отношение на публичния транспорт и емисиите на публичния транспорт, на обществения транспорт. Комисията би трябвало да поработи по този въпрос. Ние имаме ни определени целеви стойности но времено стотици хиляди хора <clears throat> загиват в резултат на пътно-транспортни происшествия, загиват в резултати на, <clears throat> на вредните емисии. Така че е, обръщам се към всички мои колеги. Много ви моля, подпишете писмената декларация. Благодаря много, господин председател. Много благодаря на Люксембургското председателство. Отлично си свършиха работата и е, съвсем правилно избраха да се занимаят с няколко конкретни въпроса, а не е, да се разпростират по твърде много неща за твърде кратко време. По пакета за въздухоплаването аз бях докладчик по темата използване на дронове е, за граждански цели. Много се надяваме, че Европейската комисия ще вземе предвид предложенията на Европейския парламент. Втория въпрос – конкуренцията. Холандците бяха поставилите началото на многонационалните фирми – още през на, още в началото на 17 век. След това последвахме и ние. Въпросът е обаче как се финансират авиолиниите. А, ние не можем да се месим в това. Точно както и трети страни не могат да се месят на нас. А, освен това, самолетите Airbus 380 и 350 се продават най-много на страни от Близкия изток. Те са много важни клиенти и трябва внимателно да преценяваме мерките, които предприемаме. Та или иначе се надявам да работим много а, добре заедно. Имате подкрепа на НКР за конструктивна работа. Благодаря, Павел Теличка. Благодаря съвсем накратко. Просто един коментар. Благодаря на господин Баш за усилията на, Холандск... на Люксембургското председателство. Сигурен съм, че Холандското ще поеме роля с не по-малко добри резултати. Ам, нека сега да говорим съвсем конкретно за тристранния диалог. Вие говорите за отваряне на потенциала на вътрешния пазар. Опасявам се обаче, че позицията на съвета съвсем не е в тази посока. Показахте ни снимка на корело тандем – а, ако искате, ще нарисуваме колело с безкрайно много а, седалки, но опасявам се, то не се движи в една и съща посока. Съветът всъщност не помага да се разблокират мерките. Всъщност, ако имаме една важна цел, то тя трябва да е ползата да може да се извлече от потребителите, от клиентите на тези транспортни услуги. И трябва да се постигне добро качество. Благодаря, Карима Дели. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя, бих искала да поздравя Люксембургското председателство, което показа способност на съвета за много добро сътрудничество с Европейски парламент. Работихте компетентно, работихте и много конструктивно. За това искам да ви поздравя за едно историческо събитие в Европейски парламент, в Комисията по транспорта, именно това, че се постигна декларация за колоезденето. Аз като докладчик по градската мобилност, устойчивата градска мобилност, смятам, че тази тема трябва да бъде подчертана и вие показахте сериозна политическа воля. Сега се надяваме, че холандското председателство ще поеме работата в същия дух. И как точно ще направите така, че да се предаде е, достатъчно последователно работата от едното на другото председателство. Аз като докладчик е по устойчивата градска мобилност трябва да подчертая, че най-голямото предизвикателство в градовете е замръзя... замърсяването. След скандала с дизеловите двигатели мога да ви кажа, че можем да очакваме и много други разкрития – И така, ако говорим за устойчива градска мобилност, трябва да говорим съвсем конкретно. Говорим за здравето на жителите на градовете. Не можем повече да си играем с него. Разбира се, има и други важни въпроси въздухоплаването, корабоплаването. Надявам се, че, че и там ще излезем от а, блокирането на споровете. И последният въпрос е свързан с социалния дъмпинг. Надявам се, че и по него ще направим нещо. Благодаря, Мари Кристина Рот. Благодаря, господин председател, господин министр Бауш. Люксембургското председателство действително а, а, водеше диалог, но опасявам се не постигна кой знае колко като конкретни проекти. А, в крайна сметка в а, областта на транспорта, както и в други области, се оказва, че Европейския съюз не успява да се справи с предизвикателствата на глобализацията поради прекомерна бюрократщина и е, поради разпоредби, които не могат да бъдат разбрани от гражданите. Затова настоявам да има конкретни решения, по които държавите членки да се съгласят. От вашето председателство, министър Бош, остават две, два основни елемента. Колесенето, е с което те първо ще се сблъскваме с проблеми и ем, решенията на срещата за промените в климата в Париж. Аз съм от е, Франция, където е, има много поддръжници на придвижването с велосипеди, но знаем, че има и сериозни проблеми. Сега по отношение на корабоплаването и въздухоплаването трябва да изграждаме този тип транспорт, така че да може да устои на конкуренцията и от страна на Съединените щати и от страна на Азия. Когато говорим за емисиите, само европейските фирми ли ще бъдат подлагани на такива строги мерки за контрол в сравнение с трети страни. Освен това, трябва да се ам, говори и за корабоплаването, където по някой път нелегално, по някой път и с сила, граждани на трети страни се качват на борда на европейски кораби. Много от нашите съграждани смятат, че това е някаква шега, но във френската преса се публикува ваше решение като министър на транспорта в две училища във вашето, вашата страна за а, председателят прекъсва ораторката. Налага се да ви прекъсна. А, така просто няма да успеем. А, ако някой не спазва регламента и работи, говори и два пъти по-дълго, отколкото останалите, е, няма да стигнем до никъде. Госпожа Лукашевска има думата сега. В початку два dwa Мисля, че сораз трудни е sprawować президенция. Благодаря ви. А, да, трудно е, естествено. А, да а, помислим а, как ще свържем очакванията на европейците с а, резултатите при а, преодоляването на всички трудности, които има Европа в момента. До този момент, като че ли не ни се е случвало едно председателство да отвори едно досие и да го затвори успешно и ето, че отново ще трябва да продължим с някои от досиетата, е, по които Люксембург постигна напредък, да, но не ги е, приключи. Е, така че това са изключително важни теми и досиета. Транспортът предлага много-много работа на много хора по отношение на издаването на билети. Трябва да се направи нещо за социалния дъмпинг, естествено също, но в рамките на економическото развитие непрекъснато се борим с някакви деформации. И естествено, че във всички подсектори на транспорта става дума за социален дъмпинг и не само в транспорта. Ние губим възможности е, за е, развитие в Европа. Така че, е, господа министри, трябва да създадем заетост. Това е основното. Господин председател, нека първо да поздравя Люксембургското председателство за свършената работа и да благодаря, че неговите представители са тук днес, рамо до рамо с холандското председателство. Но тъй като времето ми е ограничено, искам да го използвам по-скоро, за да задам въпроси на холандското председателство. И така, ще премина на холандски. Благодаря ви много за уводните думи. Те показват, че председателството започва добре. Ориентационната среща на върха го показа също де, директора на Европейската агенция за авиационна сигурност направи следното предложение. Да има една европейска организация, която да се занимава с е, сигурност на въздушния транспорт, а, която да е единствената такава организация и която да се занимава специално с а, полетите над конфликтни зони. A luxemburgi elnökség fél éve során a közlekedési ágazat. Андуртери, да, благодаря. По време на Люксембургското председателство видяхме добри резултати и то много наброи. Най-вече във връзка с ШП пакета и техническия стълб. В този смисъл сме изпълнени с надежда, че около Великден, както госпожа министрът вече спомена, ще е, имаме е, и един по-крайен резултат по отношение на техническия стълб. Но наред с техническия стълб ще трябва да е, постигнем напредък и в политическата сфера. Благодаря на Люксембургското председателство за това, че започна тристранните срещи и се надявам, че Нидерландия ще продължи. До края на Нидерландското председателство всички стълбове в рамките на този пакет, надявам се, ще бъдат договорени. От страна на а, аз съм докладчик в сянка по този пакет. И за мен темата е много важна. И по тази причина. И още един въпрос. Говори се за социалния дъмпинг, за социалната същност на транспорта. И е, битката, която водим срещу е, нелоялната конкуренция ниското трудово възнаграждение, особено в е, държавите от източна Европа, е, вървят понякога ръка за ръка с е, злоупотреба на пазара. Обръщам се с молба към Нидерландското председателство да обърне особено внимание на тези аспекти. Не става дума само за ЖП пакета, но и за много други сектори в транспорта. Маринеско. Благодаря, господин председател. Благодарим на Люксембургското председателство, благодарим също така и на Холандското. Комисията сега организира няколко търгове за предложения, имайки предвид проектите, с които ще се кандидатства и държавите членки трябва да предложат стратегии в рамките на партньорските споразумения. В противен случай няма повече да получават европейски средства. Така че да, първо това е, е една любезна молба, имайки предвид, що се отнася до предложенията 2017 година за механизма за свързане на Европа. На второ място, може би би трябвало да се организира от ваша страна оценка на проектите, които са одобрени от механизма за свързване на Европа и във връзка с транспортната стратегия също така, за да може да се проследи каква координация има между държавите членки по отношение изпълнение на европейските коридори защото да се изграждат отделни проекти на север, на изток, на юг, на запад, по-отделно, надали е полезно за Европейския съюз. И накрая, единственият начин да разрешим проблема с въздухоплаването и проекта е да започнем дискусии. В противен случай няма да се разреши въпроса, така че според мен, ако се даде ход на дискусията до юни, би се трябвало вече да имаме резултата. Благодаря. die Möglichkeit. Сега двамата министри отново имат възможност да дадат отговор на въпросите, но всеки един от тях има по 5 минути. Съвсем накратко, просто имаше един въпрос, който е, не получи отговор. Въпросът на господин Бах. Е, за съжаление, господин Бах, е, въпреки и така ще трябва да се спра отново на темата във връзка с колите. Холандия и Люксембург подкрепиха госпожа Бенковска да има по-строги норми, а, така както беше предложила и комисията, но останалите държави членки бяха против. И а, честно казано, всъщност съм доволен, аз лично съм доволен, че Европейски парламент блокира а, това. Мелани Шулц. I hope it will... Надявам се, че ще успея в рамките на 5 минути, господин председател, защото бяха зададени много въпроси. Ще говоря по-бързичко. Попитахте ме за социалния дъмпинг. Разбира се, не сме забравили, че това досие е изключително важно – вече говорихме по тази е, тема по време на заседанието на ръководителите администрация Европейска комисия по транспортните въпроси в Хага миналата седмица. И сега очакваме предложението на Европейската комисия, което ще излезе по-късно тази година. Няма да забравим тази важна тема. След това Попитахме ме за развитието на ЕФСИ във връзка с транспорта. Да, накратко, инструментът е много важен защото по този възможност се дава възможност да се разработят важни теми във връзка с екологизиране, морската област и прочее. По-настоящем обаче е много рано да се вземе конкретна позиция по въпроса, защото в момента се прави средносрочен преглед и е много важно да се види кои точно инструменти могат да се използват в следващия период. Госпожа Ендерсън, също така госпожа Дели, се спряха на въпроса за градска мобилност, зелена мобилност, организиране на неформално заседание на транспортен съвет и околна среда. Едновременно никога не се е случвало това до сега. А, а, една възможност би представлявала подобно заседание да се говори не само за градска мобилност, но и за околна среда и за обединяване на интелигентните решения и мобилността. Субсидиарността понякога може да съставлява проблем, но е важно да обменяме добра практика, не само що се отнася до регулациите и регламентите, но и до практиката. Това е изключително важно за Европа. По-нататък. За пътните происшествия. Тази тема ще се разглежда като част от пакета сухопътен транспорт. По-настоящем, както казах, нищо не се предвижда по-настоящем, но по време на един обяд с комисията и с държавите членки повдигнахме този въпрос, който е много важен за Холандия. Но мисля, че ще се разгледа именно в рамките на пакета шосен транспорт. А, въпрос също бе зададен госпожа Фостер относно а, дроновете. Да, те са част от а, а, преговорите, които ще водим по въздухоплаването. Работата, която вие свършихте, наистина е изключително полезна. Ще можем да използваме в хода на преговорите в предстоящия период. Вие ни предупреждавате, че трябва да внимаваме с конкурентно способността. Казвате, че ще бъде трудно да видим как точно третите страни ще подходят прозрачно и справедливо в своята дейност. Да, ще водим дебат по въпроса, за да видим как можем наистина да дефинираме справедлива конкуренция в рамките на пакета и мандата, който искаме да предоставим на Европейската комисия. Не ми бе зададен въпрос по-нататък, но бе казано, че е важно в крайна сметка да има полза от преговорите в въздухоплаването. Да, така е, съгласна съм. Мисля, че отговорих на въпроса на госпожа Дели, госпожа Арното ме зададе въпроса с шофьорските е, книжки, но това е въпрос от национална компетентност, а сега не е моя ролята в момента като председател на транспортния съвет да отговарям на този въпрос. Лукашевска, госпожа Лукашевска. Надявам се, че е, произнасям произнесем правилно името ви, госпожо. Казахте, че е важно да се е, погледне и другата страна на конкурентно способността. Да не трябва да регулираме всичко, имайки предвид социалния дъмпинг. Но винаги работим за справедливи условия на труд. Нека да разгледаме нещата през тази призма, не само през призмата на дъмпинга. Надявам се, че това ще помогне. След това бе ми зададен въпрос и за Европейска организация която да отговаря е, за прелитането на е, конфликтни е, зони с цел осигуряване на безопасност на полетите. И а, тук а, имам предвид регламента за Европейската агенция за а, безопасност в въздухоплаването, особено имайки предвид происшествието с МХ малазийския полет 17. Това е изключително важен въпрос и ще бъде част от разискванията, които ще водим по регламента. Но тук не говоря пред вас като представител на холандската страна. Дали пропуснах нещо? Струва ми се не. Ja, vielen Dank. Много благодаря. Е, благодаря за това, че се отзовахте на поканата ни, че бяхте тук, е, че представихте вашите програми, отговорихте на въпросите. Благодаря много сърдечно от името на нашите членове в комисията. Наистина мисля, че всички сме убедени и това бе интересен дебат и е, хубаво би било да се виждаме по-често в бъдеще в този формат. Благодаря.